Подновяваме работата. Протоколът от вчерашното заседание и приятите текстове в рамките на това заседание са на ваше разположение. Към момента не съм получил коментари. Виждаме, че никой не иска да вземе думата по протокола. В такъв случай възприемаме, че протоколът е одобрен.